Uh, good afternoon. Здравейте, госпожи и господа. С особена радост отново заставам пред вас днес след обе, след заседанието с координаторите преди, преди обяд. А след това е, имахме заседание на комисията. Е, сега пристъпваме към следобедното си заседание. С за мен е особена радост, че мога да кажа добре е дошъл, най-сърдечно добре е дошъл на господин еврокомисаря Карлос, Карлос Моедаш. Искрено се радвам, че сте с нас, господин еврокомисар. Той ще говори за съобщението на комисията относно последващата оценка на рамкова програма 7. Това е въпрос, който аз лично взема много при сърце, не само като член и председател на парламентарната комисия ИТРЕ. За това искрено се радвам, че ще имаме възможност да обсъдим този въпрос. Рамковата програма и нейната последваща оценка е, бе представ от нарочната експертна група, бе представена на господин еврокомисаря през ноември 2015 година и през януари тази година той даде своя отговор. Ние провеждаме това заседание за рамковата програма за рамковите програми за изследователска и развойна дейност от 1 до 8, защото 8-та е всъщност хоризонт 2020, така упростенчески е казано. Сега, господин Моедъш, давам ви думата, за да откриете дискусията и да направите встъпително изказване. Имате думата, господин еврокомисар. Господин а, председателю, драги Ержи Бузек, уважаеми членове на парламентарната комисия, за мен е голямо удоволствие, голяма чест да застана пред вас е, вашата комисия, да обменим идеи и да поговорим. За последен път направихме това през юли, а сега съм особено радостен да говоря пред вас за съобщението на комисията за последващата оценка за седмата рамкова програма, известна като FP7. На 19 януари бе прието, прият този доклад. Аз незабавно го изпратих до господин Бузек и се надявам, че и вие имате копие от съобщението. Това е оценка, която има отражение върху изследователска и развойна дейност, особено значение по две причини. Първо, защото тази оценка, която е направена, напълно не самостоятелно и независимо от независим комитет и там ясно се подчертава, че инвестициите в изследователска и развойна дейност е отрешаващо значение за нашата економика. И това не са само празни думи, всичко е подплатено с факти и цифри от тази независима оценка под ръководството на професор Луис фреско. И на второ място тази оценка е от решаващо значение за нашата отчетност пред европейските граждани. Преди да навляза в подробности, нека посоча резултатите от тази оценка, които ще намерят отражение в средносрочния е, доклад за Хоризонт 2020 в края на 2017 година. Тук е, е, това и това е причината да застана пред вас и разчитам на вашата помощ. Смятам, че е отрешаващо значение да обменим мнение, да работим като екип в подготовка на средносрочния доклад. Искрено желая да работим заедно с парламента, за това искам да започна подчертавайки някои основни момента от е, оценката. Е, установява се, че FP7 има отражение върху изследователите, хората, с които се занимават с развойна дейност, индустрията и обществото и въобще е полезна за всички. Както знаете, 55 милиарда евро е общия бюджет на рамкова програма 7, но само като помислите, това е това са само 7% от общия размер на обществените инвестиции. 70% са, се финансират от университети и изследователски организации, 25% е, е, от частни инвестиции, от, останалото от частни инвестиции, 25 от които са малки и средни предприятия. Какво е отражението за изследователската и развойна общност? Имаме до сега 1700 научни публикации, които дават различни близо 25 000 проекта с 7400 възможности за търговско приложение. Тези цифри 25 000, 1700, 7400 ясно говорят на данакоплаците за какво говорят говорим. 55% от тези публикации са обществено достъпни и мисля, че това е много важно. Така трябва да работим става ясно, че публикациите по FP7 имат по-голямо отражение в средноевропейско ниво. Публикуват се по-често и в някои програми се оказва, че 30% от публикациите от FPS седем и финансирани от него нея проекти се нареждат сред 5% най-ценни проекти. Тоест, ние сме наистина върхът, най-добрите. Ние сме европейците е, в това отношение. Така че ако вземем предвид е, е, финансирането по е, ЕНЦ, ще видим, че стигаме до Нобелови награди. Имах удоволствието преди седмица да бъда в Давос и там стана дума за две Нобелови награди за господин Новозелов и професор Писаридес, един от най-добрите специалисти по макроекономика в света, са работили по такива проекти. Така че очевидно е, че тук говорим за научно съвършенство, но това не е достатъчно за хората. Каква е ползата за економиката? А оценката говори ясно за работни места и растеж в Европа. И тук, разбира се, говорим за приблизителни данни и трябва да сме осторожни, но така или иначе резултатът е много добър всяко евро, инвестирано в програмата 7, е генерирало 17, 11 е, евро чрез иновации и нови технологии. Тази оценка ясно показва, че можем да говорим за растеж от 20 милиарда евро на година, е, т.е. това довежда до преки и непреки последици. Създадени са над 130 000 работни места в областта на изследователската дейност за 10 години, 160 000 допълнителни работни места за 25 години. Разбира се, не трябва да преувеличаваме, но резултатът е очевидно много добър и имаме всички основания да се гордеем с рамкова програма 7. В частния сектор също е, имаше много ползватели. Имаме е, пет съвместни технологически инициативи е, в областта на иновативна медицина, хидроген и е, горивни клетки. Така че има възможност да се включат, да се работи за е, екоавтомобили, е, производствени предприятия на бъдещето и публично-частни партньорства. Но каква е полза за обществото, за европейското граждане. В момента, в който Европа е изправена пред заплахи от много страни, е, FP7 показва, че ние изграждаме обща научна база в отговор на предизвикателствата. Говоря за здравеопазване, прехрана, и бедност, защита на климата и така нататък. Има близо 8000 проекта на стойност близо 29 милиарда евро, които подпомагат такива проекти за сътрудничество. Те дават нови възможности за Европа. Няколко примери, или по-скоро не, само един пример ще дам. Раз, раз, разгледах всички проекти и е, истината е, че понякога историята е много проста. Има един проект под надслова Solagems. Създадена е рецепта за гориво от слънчева светлина, вода и въглероден диоксид, въглеродни окиси и помислих си дали наистина са правили нещо. Нека и исках да опитам какво точно става дума. През 2014 година наистина бе произведен керосин от тези съставки. За това трябва да разказваме на хората, защото това са постиженията, които променят бъдещето ни. Колкото повече говорим за тях, толкова по-голяма подкрепа ще имаме от хората, а това е изключително важно за бъдещето на Европа, не само на изследователската и научна дейност но е, има и друг резултат. Например, работа, резултата в света. Аз говоря за отвореност към света. Ние имаме участници от 170 държави, е, като е, Имаме и много участници от извън Европейския съюз и страни, стремящи се към асоциирано членство и общо средно са 11 организации, 9 региона и 6 страни. По програмата Мария Склодовска-Кюри са подпомогнати над 50 хиляди разработчици от 140 страни, 30 от които са извън Европейския съюз и има и от е, много други страни. Така че е, те мнозина от тях продължават да работят. Затова ние трябва да помислим за слабостите, които да преодолеем. Имаше пет конкретни препоръки. Поради краткото време ще се, няма да ги изброявам, ще отговоря на въпроси, но вече за някои от тях става дума в Хоризонт 2020. За други ние поискахме сами промени. Три конкретни примера в заключение. Първо, рамкова програма 7 бе твърде сложна за участници и не постигнах сериозно упростяване е, Както знаете, е, според Европейския парламент Хоризонт 2020 постигна много сериозни, е, сериозен напредък. Но ние смятаме, че това не е достатъчно. Наистина, това ни накара да проведем сериозни публични обществени консултации, за да пристъпим към втори кръг от а, мерки за упростяване. Консултирахме се с над а, 5000 души. Вторият пример по-голяма привлекателност на европейската изследователска и развойна дейност за млади хора и изследователи. Това са причините, поради които искам да изкажа изрична благодарност на парламента и на вашата комисия за оказаната подкрепа. Мнозина от вас се обърнаха към мен и ние организира, ще организираме тук скоро дискусия по този въпрос. Идеята е да същ... обединим различни идеи. Явно времето ми изтича, но така или иначе искам да кажа, че много от хората, с които се срещам, много от фирмите, организациите ми казват, имате твърде много правни актове, понякога не знаем къде да се обърнем. Така че идеята за една, едно гише е изключително важна за нашето бъдеще и е отговор на една от препоръките по доклада. Е, след това аз работя по създаването на това, което наричаме Европейски фонд за финансиране, ако идеята се одобри, за подкрепа на иновативни компании. Това са отговорите на много конкретните препоръки. И, и третия пример е, че дори компонентите по програма 7 понякога работят твърде изолирано и отделните компоненти е, са е, твърде закостенели. Това е бе подобрен в Хоризонт 2020 благодарение на, на, и на вас. Аз ще работя за по-ефективни енергетични ефекти, е, работейки с европейски програми като структурния фонд. И искам да ви зарадвам с нещо. Знаете, е, че въведохме идеята за постигане на направление за съвършенство с Хоризонт 2020. Простичка е идеята. Ако има е, идея, проект за малки и средни предприятия, но без достатъчно финансиране по Хоризонт 2020, колежката ми Корина Крецо и аз самия е, ще обърнем, ще подчертаем важността на този проект. По този начин издадохме близо 500 сертификата и аз искам да поздравя и, и Испания и Италия, които бяха пионерите, които се опитват да използват синергетичния ефект между двата източника на финансиране, което е чудесно. Този въпрос за синергетичния ефект ще бъде е, последното, което искам да кажа е, за, във връзка и с Европейския фонд за стратегически инвестиции. С помощта на Европейската инвестиционна банка ние вече предоставяме близо 50 милиарда евро и те са посветени на проект проекти на инфраструктурата, инфраструктурата и иновации. Имаме 42 одобрени проекта а, имаме споразумение с малки и средни предприятия за близо 2 милиарда е, евро. А, като ние имаме специално работа за а, голям брой малки и средни предприятия, като очакваме да се постигне ефект от близо 2 милиарда срещу 325 милиона инвестиции. Говорим за биопластмаси, медицинско лечение, неопределени болести и изделия. Питат, ще ме попитате дали съм доволен. Не съвсем още може да се направи, дали има още какво да желаем. Да, нуждаем се от повече работа, за да убедим държавите, че се, можем да имаме повече проекти, защото това е смисъла на Европейския фонд за стратегически инвестиции. ЕФСИ наистина предлага редица възможност. 750 милиона евро са предвидени за 2500 проекта, които иначе не могат да се финансират от другаде. И ние твърдим, че ЕФСИ ще ще допринесе с 420 милиона евро в бъдеще като този инструмент. Разбира се, работи се по много нови проекти и финансови споразумения. Моя приоритет е да поставим е, работата така, че да стигнем до истинската економика. Така че нека да постигнем по-голяма прозрачност е, по този въпрос. Е, Европейския портал за е, инвестиции, инвестиционни проекти ЕПП ще влезе в сила през февруари така че ние ще дадем възможност за добро финансиране, за да помогнем както на представители на публичния, така и на частния сектор да разработят интересни проекти, които да бъдат не само привлекателни, но и да се превърнат в реалност. Европейския консултативен офис работи от няколко, от септември миналата година като помага за разкриване на такива проекти и намиране източници на финансиране. Драги е, господин председателю Бузек, позволете да цитирам Милтън Фридман. Той казва, една от големите грешки е да оценяваме политиките и програмите по намеренията, а не по резултатите. Днес заставам пред вас, за да ви представя резултати и се радявам на вашата помощ за нови постижения в името на нашите европейски съграждани. Благодаря много. Thank you very much. Благодаря, господин комисар. Много, много съм се радвам, че е, имаме възможност да говориме по-подробно за тази 7 годишна програма, защото някои от проектите дори се разпростират на по-дълъг период. И е хубаво да, и е хубаво да, да, да, да знаеме въобще какви са проблемите. Нашата цел е да усъвършенстваме нашия подход към, по принцип към научните изследвания и иновациите, така че е добре да а, имаме заключения и да можем да ги ги прилагаме за в бъдеще. Сега искам да поздравя госпожа Йордан, Романа Йордан, която беше член на нашата комисия в продължение на 10 години. А, много от нас я спомнят прекрасно. А, госпожа а, Романа Йордан в момента е нашият представител на Европейския парламент и на ИТРЕ в борда на АСЕР, в Европейската асоциация на регулаторите на преносими мрежи. И... Но нека сега преминеме към дискусията. Сега господин Елер като представител на НП и докладчик по Хоризонт 2020. Имате думата. Господин председател, господин комисар, бих искал първо да кажа, че е, Иржи Бузек е един от бащите на този успех, на, които който констатираме днес, тъй като той беше един от първите докладчици по РП-7. Но, следствие на анализа, можем да решиме какво да правиме за в бъдеще. Има някои въпроси, които проистичат от прегледа на РП-7. Като че ли не се говори тук достатъчно за връзката между синергиите и лостовия ефект. Защото аз лично смятам, че има известни проблеми с синергиите, с използването на средства, идвайки от други е, източници и лостовия ефект. Така че мисля, че този проблем заслужава е, нашето внимание с оглед резултатите от РП-7. Сега, иновациите и проблемите. Един, една от слабостите на рамкова програма 7 е разликата между различните, която все още съществува в различните държави членки. Имаме като че ли все повече и повече проблема и има доста консенсус между 13-те страни и 15-те от други страни. Говориме за отличие, за челен опит, но наистина трябва да намериме някакъв начин за по-балансиран подход, който да се прилага в следващата програма. И още нещо начина по, кол, по който измерваме нещата. Мисля, че слабостите при е, оценката, които бяха констатирани в е, е оценката на РП-7. Е, е, може би недостатъчната взаимосвързаност между различните области. Аз мисля, че цифрите трябва да бъдат обличани в факти, да знаеме колко от патентите, колко от търговските приложения наистина са били успешни в колко случаи сме постигнали наистина целта си и успех. Т.е. трябва да има критерии или показатели за измерване на успеха. Да можем да отчитаме резултатите от програмите и слабостите в изпълнението. Така че струва ми се, че анализите, които са залегнали в прегледа на РП-7, трябва да бъдат по-подробни Може би тези подробности ще е, затруднат малко разбирането, но същевременно ще ни дадат една много по-ясна картина за случващото се. Следващия колегата Сориньо. Господин председател, господин комисар, ще говоря, ще говоря на родния си език. Благодаря на колегите за чудесно свършената работа. Благодаря, че представиха оценката на седмата рамкова програма, която подчертава по съвсем ясен начин значимостта на ефекта лос на публичните политики в тази област. Трябва да се възползваме от тази оценка, за да изготвяме бъдещето, да построим бъдещето в областта на научно-изследователската дейност, където да намерим основни отговори, що се отнася до неравенствата, проблемите на планетата. Трябва да възстановим доверието в европейската економика. Имам предвид злоупотребата на един голям, примерно, европейски производител, който замърсява, но трябва да се даде отговор и в технологично отношение, и в социално отношение. И ако мислим за а, това, че технологията може да помогне, що се отнася до конкуренцията. Трябва да се спра на някои аспекти, съвсем конкретни аспекти, що се отнася до достъпа до тези ресурси от страна на фирмите и така нататък. Стана дума за добрите резултати, що се отнася до възлагането на тези, разпределението на тези 50 милиона от плана Юнкер и така нататък. Но когато виждаме проектите, става дума за големи проекти. Но проектите могат да бъдат е, големи важни, само ако са, не само ако са с е, огромно измерение, като пари и така нататък. Но, е, примерно, този One Stop Shop – Трябва да имаме бърз достъп до тези проекти, които са важни, дори и да са понеко път малки. И вторият въпрос – Open Access, свободния достъп до обществените данни, обществената информация. Съществуват много бариери в Европа, разпокъсаност и така нататък и това намалява чувствително конкурентоспособността на европейското стопанство. По някой път се счита, че е, е, има необходимите средства, но няма достъп до тях и тогава какво трябва да се направи? Това е един деликатен, но важен въпрос. Освен това исках да задам един въпрос относно този проект, е, дигитален проект, що се отнесе до връзката между Латинска Америка и Европа научния обмен между тези два континента. Аз съм вице-президент на делегацията за Бразил, за Бразилия и наскоро отидох в тази страна. Знаем, че там има много подчертан интерес от другата страна на Атлантика към тази инициатива, така че може би ще може да говорим пак за връзката между двата континента за бъдеще. Благодаря. Ще говоря чешки. Благодаря, господин председател, че ми давате думата. Искам и аз да благодаря на господин комисаря за този доклад относно седмата рамкова програма високо оценявам това, което е представено като цифри, защото трябва да кажа, че за нас е много важно в този момент, когато хоризонта 2020, 2020 вече започна. Този доклад е изключително подробен и смятам, че е добре, че беше изготвен независимо не, да не сме, че не сме ние тези, които оценяваме. Но е, си спомням, че седмата рамкова програма съдържаше също и е, някои очаквания от е, проучването на е, отражението. До каква степен това очакване беше удовлетворено? Изобщо сега вече подготвяме хоризонта 2020 и може би за нас ще бъде много полезно, за да може да видим какви са очакванията. Така че аз искам също да се върна на въпроса на колегата Хелер. Седмата рамкова програма често е била коментирана тук в нашата комисия, като беше казано, че финансирането е много неравномерно в различните страни. Ако ставаше дума за 3-4 страни, може да се каже, че са някакви местни но когато става дума за 13 от 28 страни, това означава, че нещо куца или в самите страни, или пък те още не са изпитали, не са разработили системата и се, трябва да се опитаме да го променим. Знаем, че системата, седмата рамкова програма беше много сложна, що се отнася до представянето на проектите. Така че за нас тези заключения са изключително важни, особено в научната област, във връзка с структурните фондове, за да може да не се изключваме едни други, като се позоваваме до това, което може да бъде разбрано като алибизъм. Благодаря още веднъж и ако 85% от средствата са били е, предали в старите страни, 4% в е, новите страни. Все пак е, това е едно явление, което е твърде очевидно. Благодаря ви. Следващия от името на Обединената левица, госпожа Матиас. Muito obrigada, Sr. Благодаря, благодаря, господин председател, господин комисар. Благодаря за презентацията. Благодаря за това, че дойдохте да обсъдите с нас тази оценка на резултатите от тази седма програма. Ня... Исках да подчертая някои аспекти, които а, не бяха отчетени в тази оценка. М- имаше очевидно успех, напредък както с въпроса с научно-изследователската дейност за световно равнище и така нататък. Но, да видим каква е връзката между подробностите. Тези показатели показват не само активното участие на 28 28-те държави членки, но и не само, че има много големи разлики между тях, но и също и с други страни. Много страни, които участваха. Освен това, отражението на програмата върху растежа и заетостта, това са едни от стълбовете за растежа на едно общество. И това беше доказано. Но има още един проблем, който все още не е решен според мен – не е нито в програмата, седмата програма, нито Хоризонта 2020, когато се говори за заетостта. За каква заетост говориме? Това е една задача, когато става дума за оценката. Това е една тема, която ще имаме, ще продължаваме да имаме този проблем, дори Хоризонта 2020. Е, трябва да има и повече инвестиции за създаването на е, за заетост, но по-голямата част от е, е, по-голямото мнозинство от хора, които работят в тези програми, виждат, че работата им не е постоянна. Тъй, че това не е модел на заетост в рамките на на практика този проблем не е решен със седмата рамкова програма. Тъй, че се възползвам от възможността, виждам, че сме в началото на този хоризонт 20, 2020, за да попитам до каква степен може да говорим за растеж, за създаване на работни места в рамките на иновацията и науката, ако по-голямата част от тези лица имат трудови отношения, които, не, които са временни, не са трайни. И Става дума за едно много квалифицирано поколение. Говори се за институции, за организации, които зависят със своята работа от тези хора. И, и, а пък за тях няма никаква иранция за тяхното бъдеще. Така че се говори се за европейски растеж, но дори да се увеличат инвестициите, което е основен елемент, както беше казано, не може да говорим за растеж, ако този стълб почива и се основава на една много нетрайна основа. Това са хора, които работят, но нямат никаква гаранция, че ще продължат да работят и те не ползват и минималните права на обикновените работещи. Така че какво е заключението, от което може да стигне, защото се отнася до рамковата програма и хоризонта 2020? Какво може да направим, за да гарантираме едно по-добро бъдеще на тези хора? За да може да се каже на тези лица, че могат да ползват същите права, като останалите работещи да имат по-сигурно и по-качествено бъдеще. Благодаря. Danke. Благодаря, господин председателю. Господин еврокомисар, благодаря за направеното изказване е, Проследила съм присъствието и срещата ви с различни комисии и съм наистина във възторг от ентусиазма, с който се отдавате на тази тема. Изследователска и развойна дейност е изключително важна за Европа, но и за отделните държави членки, защото това е двигателят на развитието, от което спешно се нуждаем. Е, вие споделихте какви са основните резултати от седмата рамкова програма и аз съм впечатлена от равносметката. Не само защото тази изследователска рамкова програма е най-крупната в световен мащаб с финансиране 55 милиана, милиарда евро, но и защото 25 000 проекта са били финансирани и това не е всичко, има още незавършени проекти, а пък непрякото отражение а, е, с този коефициент от 1,11 и създаването на допълнителни работни места за 25 години и създаване на стоки и услуги за около 500 милиарда евро. Това са все цифри, които говорят колко важна е изследователската и развойна дейност за економическия стандарт и за хората в Европа. Вие казахте, че РП-7 е включил участници от 170 страни само в програмата Мари Кюри е, посочихте впечатляващ брой проекти и док, е, е, докторанти. И нещо, което не за първ път чувам от вас, че сте създали работна група в подкрепа на политиката. Изследователската и развойната дейност е една от най-крупните цели в рамките на стратегията Европа 2023% изследователска и развойна дейност е, дейност като част от брутния вътрешен продукт наистина е много важно. И колегите отчасти знаят, че някои държави членки не са толкова, не постигат толкова голям успех с 3%. Но на мен ми се струва, че вие работите много прагматично, много разумно, водейки разговори на място и съвсем конкретно за постигане на тази цел по Европа 2020, тези 3%. Надявам се, че при Хоризонт 2020 ще се вземе предвид по-добрата координация на националните програми е, с европейските изисквания и структурните инвестиционни фондове, включително и ЕФС си. Хоризонт 2020 е създадена с мисъл за е, РП-7, е но тук се говори за един бюджет с 80 милиарда евро за стартъп и така нататък. Очаквам резултатите, очакваме в края на годината да постигнем дори коефициент 1 към 12. Е, това, което много ме впечатлява е увеличаване на европейската конкурентоспособност в световен мащаб. Хоризонт 2020, да, предлага 80 милиарда, не е малко, но като погледнем Южна Корея, Китай и други държави, които им влагат още повече средства от Европа, както сам казахте, не бива да скръстваме ръце трябва да е, работим, защото изследователската и развойна дейност да продължи да бъде насърчавана. Председателят благодаря, господин еврокомисар. Това е първия кръг от коментари и въпроси от политическите групи. Имате думата за отговор. Благодаря, господин председател. Ще ми позволите ли да говоря португалски? за да отговоря на един от членовете от парламента, когато искам да поздравя. Тиеш, И така, уважаема Мариза Матиеш, преди всичко искам да ви поздравя за резултатите, които сте постигнали по време на президентските избори в Португалия и кампанията, проведена в Португалия. Това, което така че аз искам да ви поздравя сърдечно за успеха и за положителното ангажиране на обществено равнище. Това беше един хубав пример, така че държах да ви го кажа. Вие говорите за един общ проблем за Европа. Този въпрос за трудовия пазар отива отвъд науката и иновацията. Една част от населението, най-вече младите, които още не са получили дипломи, които... после има и една голяма, една друга част от населението, които са квалифицирани, но все пак трябва да, размис... да мислим като европейци, да търсим решения. И тези решения трябва да а, ни позволят да изградим една по по-производителна и по-конкретно способна Европа. Така че седмата рамкова програма и Хоризонт 2020, целта им е да повишат конкурентоспособността в Европа. Ще има повече заетост, повече фирми, повече трудови места и разбира се едно по-добро, по-добри условия за тази новото поколение. За седмата програма Създаването на заетост е свързано с научно-изследователската дейност, но също и с даването на заетост по отношение на това, което може да се направи на радището на иновациите. Наскоро извършихме едно проучване в една от програмите в Евростат, да видим какво е как се създават заетост от фирмите, които са получили помощи и тези, които не са. И всъщност предприятията, които са получили помощи, естествено създали повече работни места. И второто проучване, което направихме, беше за да разберем до каква степен тези, тези работни места са тайни, стабилни за в бъдеще. И това е нещото, което трябва да бъде в центъра на нашето внимание, защото гражданите имат право да знаят дали е, действително подобряваме условията за труд и дали създаваме е, една нова Европа, по-различна за бъдещето. А що се отнася до страните, които се доближават до върха и тези, които вече са стигнали до върха, това, това е една целта, разбира се, програмата е да ги, всички да стигнат до там, но трябва да се помогне на тези, които все още не са стигнали това равнище. Има такива примери с твининг или е, е, трябва да поздравим също и Полша за успехите, но ние трябва да се съсредоточим е, върху структурните фондове, с енергията и тази инициатива е много важна. Тя ще ни помогне да увеличим тази синергия. И това беше в отговор на уважаемата Мариса Матиеш. Но аз ще продължавам да отговарям на португалски и се обръщам към Карлос Сорини, уважаемия колега. Аз с удоволствие ще отговоря на неговите въпроси, защото той винаги е бил активен и винаги е, е допринасял за създаването на по-добри условия и винаги се съсредоточава върху своите проекти. Сега, що се отнася до достъпа до информация, е, знаете, че това е тази идея за иновация, за отваряне на, към света на науката. Тази това отваряне, според мен, съдържа е, е информация, публикациите и изобщо достъп до науката. Резолвир. Дойш, е, Що се отнася до достъпа до информациите, им предстои да решаваме няколко проблема. Два поне са решени до този момент. Става дума за инфраструктурата. Това е първия проблем след това за копирайт, авторските права и след това въпроса за стопанския модел и цената, разбира се. И как е, се преминава от идеята да се плаща за четене, защото нашите научно-изследователски специалисти трябва да платят за да четат, до към един модел, който да е безплатен, т.е. да може да има достъп до литературата безплатно. Така че това е което се опитваме да направим съвместно с председателството на Нидерландия. Вчера получихме приехме Асоциацията на португалските университети, която започна една инициатива, за да промени този модел. И трябва наистина да бъдем решителни в този смисъл. Хоризонта 2020 трябва да даде пример в този смисъл и да гарантира това отваряне. Що се отнася до копирайт, до авторските права, предложението, което мисля, че вече е пристигнало в парламента за едно отлагане на директивата за копирайт, предвижда едно важно изключение. И затова бих искал депутатите да кажат своето становище, що се отнася до дата майнинг, до на, на равнище дейност. Тоест, за което да не се плащат права за авторските права всъщност. Това е едно изключение. И освен това, и е, що се отнася до инфраструктурите, имаме нужда всички от такива инфраструктури. Има един проект с колегата Отингер по е, Европа европейския облак в областта на науката, до който всички да имат достъп, нали, което да предоставя по-добри услуги. Освен това, аз ще предоставя повече информация, що се отнася до проекта, който водим едновременно с, заедно с Латинска Америка, който е много важен. Последната информация, която получихме на европейско равнище, в комисията има определено воля за откриване, за отваряне към един проект с частни участници и ще бъде предоставена цялата тази информация. Разбира се, това е един много важен проект за бъдещето, що се отнася до достъпа до информацията. Беше говорено вече за голямото значение на този проект и искам да кажа, че съм съгласен с всички тези, които поддържат това становище. Що се отнася до... Господин председател, ще продължа на английски за другите колеги. Така че а, отговорих на португалски, на двамата португалски депутати, а сега ще продължа на английски. Сега по първия въпрос на господин Елер. А, виждам го, че го, го няма. А, не, всъщност той, е, той е с едно за другата белка. I... Така, по въпроса на господин Хелер, аз съм абсолютно, вие сте абсолютно прав. Е, иновацията, синергията и лостовия ефект. Абсолютно съм съгласен с вас, господин Хелер, че между... че, че, че ние всъщност с цифри изразяваме е, патентите и публикациите. И наистина това ме тревожи много, защото в един свят, в който има толкова много данни, такова количество данни, ние имаме само два показатели. И мисля, че това не е, до, не е правилно, не е достатъчно и като че ли а, просто не създаваме до, не, необходимата мотивация за разлика, примерно, от Южна Корея. А, нека, нека не забравяме, че те, кога, когато много често копират на, на наши разработки и така нататък, дори те публикуват повече от нас. Така че аз мятам, че с всичка, с цялата информация, с която разполагаме днес за научните изследвания, за хоризонт 2020, нещата трябва да се променят. Трябва да създадеме различни насърчителни средства. И смятам, че след няколко месеца ще мога да излеза с ново предложение ще се позова на Мариза Матиас. В, ще се опитаме да създадеме някакво взаимо, взаимовръзка между инвестициите, работните места и други фактори. Така че целта няма да бъде само да да отчитаме броя на патенти и броя на публикациите, макар че патентите са част от, от, научната, от научния напредък, но само един, мал, една малка част от него. Така че наистина благодаря ви за предложенията. Сега, вие също така споменахте разликата и дисбаланса между 13-те по-стари членки на Европейския съюз и другите 15 държави членки. Со... Сравни... Можем да бъдем оптимисти, защото онези, които се присъединиха от 2004 година на СА, получиха повече е, средства, отколкото, много, отколкото на, в, по предишната РЕПЕ. А, разбира се, има още много какво да се а, иска и да се очаква. Има много нужда още да постигнем баланс и сближаване, що се отнася до учелният опит или до, до, до, до най-добрите. Така че вие също така споменахте и синергиите и така наречената иновационна пропаст, която трябва да анализираме и да намериме решение, и то иновативно решение на този проблем. На въпроса на господин Тушановски. Благодаря за предложенията. Благодаря за това, че изразихте очакванията от РП-7. Според заключенията, повечето от, от очакванията бяха задоволени и дори като че ли е, имаше е, резултати, които надминаха е, очакванията. Бяха създадени иновативни фирми, е, по, постигнахме много добри резултати в научната област, в научните изследвания, просто защото имаше средства а, колкото до синергиите, да, имаме нужда от нови идеи за активиране на синергията. Да, за активизиране на синергиите отдолу нагоре и отгоре надолу. Просто да можем да създадем една динамика, която да а, произведе очакваните резултати. По въпроса на госпожа Капел, а, не я виждам вече. Но бих искал да й благодаря, няма, но бих искала да й благодаря за коментарите. Тя също така а, спомена синергията от една страна и конкуренцията и конкурентоспособността от друга. Един от а, рез, добрите резултати това на този преглед е, че можем да определиме количествено резултатите макроекономистите разглеждат производителността от една страна, ефектите от друга, но нямат един глобален подход. Разглежда се продиктивността на капитала, на труда, но не се отчита много, е, много факторните резултатите, които изтичат от съчетанието на различни фактори. А точно този фактор е този, който създава заетост и растеж. По-добри работни места и точно този фактор дава възможност на фирмите и страните да бъдат по-конкурентно способни. Мисля, че това е. Може би сега да ще се обърна към следващите желаящи да зададат въпроси. Господин благодаря, господин председател. Седмата програма донесе много резултати. 170 хиляди публикации на световно ниво. Както чухме, моят въпрос е как тези 170 хиляди публикации могат да се използват по-добре за нашата квалификация. Разполагаме с новата стратегия, така наречената Silent Pipe Strategy е, и именно тръбите, които свързват различните силози, стават все по-важно. Сега можем да говорим за съпоставимост с социалните мрежи, да видим какво влиза, какво излиза. Е, сферата за Science Metrics, измерване на научните постижения и вече се използва все по-често. Така че постигнатото да се отрази в нашето образование, от детската градина до университетите, от малките и средните фирми до концерните. За нас е, и ви го казахте, много важно да обърнем внимание на малките и средни фирми като виждаме 17 проекта от енергийните енергийната област е един на стойност 170 милиона, ако го сравня с програмата Евростар. Е, Евростар, с която получава много повече по-различни суми и финансира 4 малки и средни проект, проекти. Явно има какво да се желае. Това, което наричаме най-добро бюджетиране за бъдеще, ще играе все по-голяма роля. И това, разбира се, е важно в, оглед на резултатите, защото заетостта значи и достъп от, е, извинявайте, постъпление на средства от данъци. Ние храним кравата, за да можем след това да я доим. Сега госпожа Кудрецка, казва председателята. Благодаря, господин председател, господин еврокомисар. Е, каза се, че има разминаване между 13-те държави членки, присъединили се държави членки и 15-те стари държави членки по отношение на финансирането. В разликата е драматична, разликата е огромна. И Създавайки Хоризонт 2020 бяха положени усилия да се включат механизми, които подпомагат нови, новоприсъединилите се държави членки или станали членки след 2004 година да се доближат до желаното ниво на съвършенство. Как смятате трябва да се осъществи съчетанието на финансиране между средства от 2020 и другите фондове. Това е, предполагам, разковничето на успеха. Но вие говорите само за съвършенството за знака за съвършенство, но самото предоставяне на знака гарантира ли, че отличените проекти ще получат и финансиране от държавни източници. И имам още нещо, което искам да попитам. Какво става с програмите Teaming and Twinning? Защото и за там се очаква финансиране от Хоризонт 2020 и от структурните фондове според мен подобна комбинация е единствената възможност и единственият шанс за структурни фондове да бъдат отличени научни проекти от новите държави членки. Е, това е единствената гаранция, че парите ще отидат за висококачествени проекти това изискване на съфинансиране от Хоризонт 2020 дава тези гаранции. Искам да попитам, имате ли нови предложения за тиминг, тиминг и твининг, защото това е според мен единствения начин да постигнем подобрения и да повишим нивото на научно съвършенство в държавите членки. В заключение, знае, че в Хоризонт 2020 няма да има такова разминаване, както в седмата програма. Говоря за между 15-те и 13-те страни. Госпожа Лопес. Благодаря, господин председателю. Добър ден на всички. Най-напред благодаря господин комисар за вашето посещение. Сега, що се отнася до програмата за европейско финансиране за научно-изследователската дейност, това е един успех, може да се каже така. Това позволи да се засилят, се засили при на знания в Европейския съюз. Сега, след това, което беше казано, господин комисар, съм малко се притеснява, що се отнася до бъдещето на проектите в научно-следователската дейност в Европа. Комисията говори за приватизиране на иновациите и инвестициите и това е нещо, което много ме безпокои. Така че публичната държавната политика. Тя всъщност трябва да отговаря на нуждите на частното предприемачество. Още, освен това, все повече а, държавни пари отиват за финансиране на частния сектор, което означава, че трябва да остави веднага на страни всичко, което не, няма непосредствена невъзвръщаемост. Това е опасност, защото това означава, че е, си е, някакси оставят на страна някои държави, където моделите са по-слаби, където има това, което наричат економическо забавене. Това, което трябва да направим е да поставим ударението върху а, е, тези инвестициите и а, сближаването. И, може би да говорим малко повече по този въпрос. И друг, друга една опасност знанието и произвеждането на знания се счита за интересно само от момента, когато има някаква економическа възвръщаемост. Това е много жалко. А освен това, в вашия документ социалния диалог, е, социалните партньори е, и така нататък, всичко това го няма. Говори се само за развитие, за технологични програми, планове и така нататък. Така че, когато се мобилизират тези фондове, мисля, че трябва да се подчертаят добрите практики, да се говори също за връзката с обществеността, с обществото, за да имаме качествени, за, качествена заедност. Благодаря, госпожа Илес. Благодаря, господин председател. Е, бих казала, че този доклад е положителен, данните също. Проектите са успех, успешно завършени и успешно се провеждат. Комисията прави цяла поредица от препоръки в е, документа. Има поредица предложения на основата на поручвания, на анализи, във връзка с това, което става в света на научно-изследователската дейност. Говори се за упростяване, синергия с, за структурните фондове се говори. Говори се за подкрепа на някои страни, които имат затруднения и така нататък. Това е чудесно и аз го приветствам. Приветствам е, цялата тази информация, която е представена от комисията. Браво! Но сега, всеки път, когато инвестирате едно евро в научно-изследователската дейност, вие печелите 11 евро като конкурентна способност. И това е нещо, което е основно като информация, която трябва да е известна. Защото страна на комисията и съвета трябва просто нещата да са ясни, защото всеки път се говори за нужда от пари, правят се опити за економия, от тук от там нещо да се спести. Не зная, може би трябва да имаме някаква стратегия в тази област. Трябва да си дадем сметка за последствията в социално-економическите последствия за това, на това, което ние правим. Освен това, искаме да подчертаем, да сложим ударението върху иновациите, за да се справим с предизвикателствата в нашите общества. Но Вижте какво е направено по отношение на международното сътрудничество. Може би ще трябва да видим какво е направено и какво може още да направим в областта на международното сътрудничество. Що се отнася до достъпа до науката, това е нещо много важно. Това е един нов етап в развитието и в изследователската дейност. Например, когато се говори за патенти. Това не е същото от социална гледна точка, съобразно с, с, с различните сфери. Например, здравеопазването. Предвиждат ли се анализи? Какви, как стои въпроса с обществен интерес от резултатите от научно-изследователската дейност? Какъв е, как стои въпроса с затрудненията от достъпа до тези резултати? Трябва да сме наясно за последствията по отношение на цената на достъпа до тези иновации. А освен това, тук става дума и за публично финансиране. Така че достъпа до науката е на област, която заслужава нашето внимание предвид отражението върху обществото. Благодаря. Госпожа Верконен, благодаря, господин председател, благодаря на господин еврокомисаря за представенето на тази оценка. Много е полезно това, което чухме. Много от препоръките вече са взети предвид в Хоризонт 2020 като програма. Искам да кажа, че сме доста изненадана от толкова добри ресурси защото това, което съм чувала до сегашните рамкови програми от участниците, че са много бюрократични, много администрация има и бях приятно изненадана да чуя, че в крайна сметка имаме толкова добри резултати. Защото да, има големи разлики между държавите членки. Нидерландия наистина са постигнали чудесни резултати. Моята родина Финландия също спечели от тази програма. Както казах, беше интересно да е, видим как се развива имиджа на тази програма. Така че оценявайки опита на е, участниците в е, Финландия, беше странно, че само 10% от малките и средни предприятия по седмата рамкова програма се оплакваха от бюрокрация и администрация. Ние очаквахме много повече оплаквания, така че това е наистина е положителен резултат. Сега, както знаем, много държави членки имат економически проблеми, намаляват собствената си изследователска и развойна дейност и финансирането за нея и до сега съперничеството бе много сериозно и сега с Хоризонт 2020 нещата остават така. А сега чувам от изследователската и развойна е, общност, че имат е, много интересни проекти, но е, им е трудно да намерят финансиране, защото проектите са добри, но не можем да финансираме всички. Е, готов ли сте да работите в тази посока? Председателят благодаря. Моля е, господин еврокомисар, да имате предвид, че неодавна ние включихме в програмата някои съвсем нови моменти. Така че позволете с едно изречение да кажа. Общо пет нови идеи в, в седмата програма е, да бъдат оценени между е, точковата система между 1 и 10. Първо, Европейски съвет е, по е, изследователската дейност за първи път въведен. Второ, съвместни технологични инициативи за промишлеността с цел е, да не се затварят е, предприятия. Трето, изследователски инфраструктури, паневропейско значение, е, социални предизвикателства. Ние за първи път ги въведохме в седмата програма. И инструмента, като на пето място, инструмента, финансови инструмент за е, е, споделяне на риска. Имаме и други. Но как бихте ги оценили по пето, по десетобалната система? 5, защото са съвършенно нови. Нали? 10 е най-високата оценка, на едно е най-слабата. Благодаря, господин председател. Ще отговоря за Европейския съвет за изследвания 10 точки не съм чула нито една лоша дума за тях. Съместните технологични инициативи давам 9, защото съвета има 10, значи тук давам 9, но също мисля, че работят фантастично, работят прекрасно изследователската инфраструктура 8, защото е, отне много време. Идеята е чудесно, но малко се проточи изпълнението е, транснационалните социални предизвикателства, е, бих дал 10. След това и финансови инструмент за споделяне на риска 9 малко така тегли пари от Европейския фонд за инвестиции. Мисля, че това така бих оценил Бих ще ми се да дам на всички 10 точки, но Европейския съвет за изследвания е изключително важен заради постигнатия там консенсус. Той води. Да съвсем накратко ще кажа, че <clears throat> тръгвайки поред господин Рибих, поставения от вас въпрос за значението на малките и средни предприятия. Рамкова програма 7 направи много имаме 6,4 милиарда евро предоставени на малки и средни предприятия чрез програмата, но можем да направим повече. А трябва да направим повече, защото това е гръбнака на економиката, създаване на работни места, е, както каза и Мария, Мария Матиас. И освен това, образователната система, университетите трябва да бъдат в фокуса на вниманието. Трябва да работим по-тясното им свързване. Поставен беше въпрос от госпожа Кудриска, надявам се не бъркам името, за тиминг и твининг. А, инициативата Хоризонт 2020 имаше 80 милиона за тази програма. В края на 15 та година добавихме още до твининги, тиминги и 88 съвместно управлявани проекта. Мисля, че са фантастични резултати. Мога да ви разпратя резултатите за Полша, ако желаете. На личния ви имейл мога да да ви ги изпратя. За госпожа Лопес. Здравейте и вие. <clears throat> Исках да ви кажа, че ако има нещо, което е пределно ясно днес, е, че трябва да има баланс между публичните и частните средства за е, насърчаване на изследователската и иновационна, иновативна дейност. Е, това, което е от обществено значение, трябва задължително да се запази и да се финансира от обществени средства. Програмата за Хоризонт 2020 ясно го подкрепя отказва, защото Европейския съвет за а, е, изследвания поема това ръководство и сочи, че Европа е водеща в областта на науката и научните знания. Тук се нуждаем от обществени средства. Наистина е, не се съмнявайте в моята подкрепа. Голямото преимущество на Европа е поддържането на тази това обществено финансиране. Но нека не забравяме и възможността за привличане на частни инвестиции като допълнителен източник на финансиране. Казахте, че обществените средства допълват. Аз мисля, че трябва взаимно да се допълват обществените и частните средства средства. Създаваме ли нови знания, трябва да мога да ги реализирам чрез изделия, а изделията се произвеждат в предприятия. И още нещо. Аз искрено вярвам, че науката, че знанията, че иновациите ам, пр се създават в резултат на взаимната си връзка. Затова и двете са много важни. И освен това, госпожо Луис, права сте, наистина трябва да обърнем особено внимание на конкурентната способност че от едно евро създава, инвестиция създаваме конкурентна способност за 11 евро е важно. С рамковата програма имам следните, мога да цитирам следните данни. 8% е, отиват в е, е, асоциирани членки. Мисля, че можем обаче да постигнем повече, да се отворим към света. По въпроса за здравеопазването ще ви изпратя имейл. Нямам под ръка конкретните патенти за здравеопазването. И накрая госпожа Верконен, вашите, на вашите въпроси <coughs> Много интересно поставихте въпроса. Казахте, изненадана съм от добрите резултати. Мисля обаче, че добрите резултати съдържат много послания и полуки. Говорихме тук за бюрокрация. Да, Несъмнено, това е на лице Хоризонт 2020 е по-добра програма, но трябва още. Все още чувам много оплаквания от бюрокрацията от различни страни. За това ние въведохме втория кръг за опростяване. Но едновременно с това всички ми казват, че от към бюрокрация Хоризонт 2020 е облегчена и е, освен това, казахте и вие нещо, това усещане за трудност че хората казват много бюрокрация, много а, администрация, хич няма да се захващам. Трябва да променим това усещане, защото Хоризонт 2020 е опростена. И все пак в някои държави тя се слави като трудна. Зато и трябва да променим нагласите. Много ми допадна това, което казахте, защото мисля, че имаме повод да се поздравим, защото Виждаме, че европейските граждани ам, влагат парите си за по-голям конкурентоспособност, но не бива да скръстваме ръце. Е, идеята е как да подобрим нещата, претворявайки знанието в иновации. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Благодаря за присъствието, за това, че отговорихте на въпросите. Ние наистина трябва да бъдем отговорни и ние отговаряме за успеха на нашите научни програми и сте добър дошъл, добре дошъл всеки път, когато можете да ни отделите малко време. Благодаря, скъпи колеги. Сега минаваме към точка номер 8, презентация на Европейската сметна палата и доклада подобряване на е, сигурността на енергийните доставки чрез развиване на вътрешния енергиен пазар. Необходими са повече усилия. Господин Оуен от Европейската сметна палата ще представи вижданията Европейската сметна палата излезе със специален доклад относно сигурността на енергийните доставки и връзките му с вътрешния енергиен пазар и е, Европейската сметна палата е отправила 8 препор... 9 извинете, препоръки е, към Европейската комисия. Благодаря господин Оуен, че сте тук. Вие ще ни представите е, всъщност, доколкото разбирам, е, препоръките на Сметната палата, защото те са много важни и за нас, тъй като те ще ни послужат като основа за нашата бъдеща работа. Много ви моля, вземете думата. Благодаря, господин председател, дами и господа. Благодаря за възможността да ви представя доклада на Европейската сметна палата. Тук отляво е Еки Муст, който всъщност беше ръководител на цялата работа и който а, направи слайдовете. Благодаря и на моя шеф на кабинет. Бих искал също така да ви кажа, че аз представих този доклад в Комисията по бюджетен контрол на 21 януари и че нашата дискусия беше много ползотворна и очаквам сега вашите виждани. Около 3,7 милиарда са били предназначени за създаване на енергийна инфраструктура от 2007 година до 2013, а от 2014 до 2020 година средствата ще бъдат двойно. Но е, енергийната инфраструктура е от основно значение за е, единния европейски енергиен пазар, защото е, целта е да имаме един Непрекъсната поток на енер... енергоисточници, газ и електричество на достъпни, достъпни цени. На... До 2014 година трябва, трябваше да бъде завършен единия енергиен пазар, но нашето изследване на мерките и инфраструктурите, доказа, че това не е постигнато. Ние разгледахме е, мерките и финансирането от 2007 година насам. Разгледахме и четири специални казуса е, в четири региона. От една страна Естония, Литва и Швеция, така наречената Геогра... така наречения Гергион Бемит и в случая на България, Полша и Испания. Аз лично а, а, посетих Исто... Естония, Литва и България. В а, казусите, които проучвахме, а, бяха включени а, специ електри, е, електрическите разпределителни е, мрежи, както и е, терминалите за природен втечнен газ и газопроводите. Не, не, беше, не беше постигната целта на Европейският съюз за изграждане на окончателен а, вътрешен енергиен пазар до 2014 година, тъй като има все още проблеми, свързани с а, прилагането на а, законовата рамка, много разлики между държавите членки. Имаш, разбира се, може, е, може да отчетем известен напредък за сглобяване на е, местните национални и регионални пазари в Европа. Същевременно обаче има още много какво да се желае. Все още нямат необходимите инфраструктури за един единен вътрешен пазар. Всяка страна трябва да, бъде, да може да бъде и страна по, трансмита, по, по транзита, но а, няма и цялостна оценка на Европейския съюз за да може да се изгради списък на приоритетите в Европейският съюз. Съществуващата инфраструктура не се използва абсолютно ефективно, като, например, е, капацитета е, на Полша не се използва изцяло, и по този начин не, не може да се е, канализират потоците, които биха могли да бъдат подавани от е, Германия. Така че трябва да се намерят и Финанс, финанс, финансовите средства от Европейския съюз също така са имали много ограничени последици за изграждането на целясния вътрешен енергиен пазар. И Европейската програма за енергийна възстановяване не постигна целта т.е. да се постигне економически растеж в даден период от време. За това ще ви, предост... ще ви пред... предложа препоръките. Първо, Европе... Европейската комисия трябва да направи необходимата оценка и да задвижи процедури по нарушаване срещу е, дадени държави членки до 2016 година. Е, второ, трябва да се комисията и държавите членки трябва да направят, е, защото националните регулаторни е, органи да бъдат наистина независими и да имат много по-широко сътрудничество. Трето, е, Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори АСЕР трябва да разполага с необходимите средства, за да, за да получава необходимата информация. Същото така трябва да се е, вземат всички мерки за одобряването колкото се може по-бързо на кодовете на електрическите мрежи до края на следващата година. Сега, за електричеството комисията трябва да зададе цели за взаимосвързаност на електрическите мрежи, които трябва да бъдат базирани на нуждите на пазара, а не на капацитетите на отделните държави членки. Трябва също така да се създаде един а, модел за а, гъста 6. Трябва да се преразгледа също така и инфраструктурата, която съществува, но не се използва изцяло и да се види дали, къде има възможност да се създадат регионални системи за а, разпределение в областта на... Трябва също така да се преразгледат процедурите за планиране и същевременно да се подберат точно онези проекти, които могат да осигурят постоянно функциониране на цялостния енергиен пазар в държавите членки. Благодаря, че ме изслушахте, а сега ще е, отговоря на вашите въпроси. Разбира се, е, това са препоръки отправени към държавите членки и към Европейската комисия. Тоест, целта е да използваме и нашите е, възможности, да упражним известно влияние, е, е, върху съвета, да направиме възможно една по-добро, едно по-добро сътрудничество между държавите членки. Така че, колеги, ако имате някакви въпроси, е, въпроси, много ви моля да ги зададете господин Лопет. Сеньор президенте. Благодаря, господин председател. Благодаря за тази информация. Според мен връзката е, този доклад е, поставя два въпроса, които за мен са много важни. Преди всичко се казва, че енергийните инфраструктури, които съществуват в Европа, не са адекватни, не са готови за пълната интеграция на пазара. Връзките между различните системи трябва да бъдат е, абсолютен приоритет, веднъж за винаги. Освен това се казва, че не са завършени много приоритетни проекти. И това има естествено отрицателно отражение. Освен това, е, се изисква оценка на развитието на инфраструктурите в европейския, на европейския континент. Разбира се, има нужда от повече информация, доказателства, елементи, оценки, за да може да се разбере кои области в Европа са такива острови, енергийни острови, какви са доказателите, всъщност доказателствата, че нашия пазар не е готов. Освен това, трети въпрос – може би да се сложи край на тези енергийни островчета. Благодаря. Настъп. Всеки за... А сега давам думата на господин Тошеновски. Благодаря, господин председател. Благодаря, че така дадохте на толкова такава оценка и толкова сериозен одит на настоящото ситуация в областта на енергетиката в Европа. Мисля, че тази строга оценка е действително актуална и отговаря на действителността. Важно е за нас, но аз имам един въпрос. Е, много неща вече бяха казани в е, доклада, който считам за изключително интересен. Но искам да знам до каква степен в вашето виждане за ситуацията, за пазара на електричеството в Европа, как оценявате риска, че има такава нестабилност, т.е. има моменти на сил, производство на електричеството, например, в Германия, примерно с ветрогенераторите, защото такива, това може да съставлява някаква нестабилност в доставката на електричеството в Европа. Следващият господин Мълчичица. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да благодаря на представителя на Сметната палата. Аз разговарях с него и в Комисията по бюджетен контрол. Много е важно да разгледаме нещата по същество и да не разговаряме само с готови изречения. Да, намираме се в едно много сложно положение. Опитваме се да създадем един интегриран енергиен пазар и е, тези опити траят вече 6 години, но доколкото е, разбирам, просто не, не, не сме постигнали успех. Така че е, трябва отново да бъдат е, измерени нашите цели, защото без подобна оценка, без подобно измерване няма да можем да оценим и да решим от каква инфраструктура се нуждаеме и за да не е, хабиме пари, просто да не хвърляме пари през прозореца, защото се оказва, че най-вероятно някои е, програми и планове трябва да бъдат е, е спряни в процеса на изпълнението. 19 държави членки все още не са направили преглед и оценка на положението. Споменах, че И вие споменахте някои проекти, споменахме за Балтийския регион, за Полша. И ем, аз е, съм загрижен от развитието на нещата с тези проекти. Колкото до АСЕР, агенцията, която трябва да, из, да извърши анализи, но агенцията е, не разполага с правомощия за да изиска необходимата информация от държавите членки. Така че комисията трябва да вземе някакво решение по този въпрос, защото в отсъствие на подобно решение ние просто ще продължим да седим с кръстени ръце. И позволете ми още веднъж да благодаря на Сметната палата и да попитам комисията каква ще бъде следващата стъпка. Защото защото сме представени в, пред, пред една ситуация. Примерно, дадена страна решава да строи един терминал, но е, не не знае кой ще купува газ от този терминал. Е, Благодаря, господин председателю. Първо, благодарност на господин комисар, е, представител на е, еврокомисара и представителя на Сметната палата за направените изказвания. Несъмнено трябва да подобрим а, сигурността на енергоснабдяването, особено с природен газ. Трябва да обхванем нуждите на целия Европейски съюз. Казаното от вас е много уместно. Например, трансграничните инфраструктура в тясно сътрудничество между държавите членки е добро решение. След това завършването на единия е- единен пазар не бива да се забравя много е важна, важен държавния контрол, много е важно регулирането на пазара. Енерго, трябва да се гарантира енергоснабдяването, а това предполага национална гъвкавост, което пък означава, че националните регулатори също трябва да получат своята роля. В доклада вие споменавате тази роля – но има, е, и тук искам да попитам, какви е, слабости виждате по отношение на единния енергиен пазар? <clears throat> извън националните програми за регулация, защото се цитират шест държави членки. Важно е обаче да се да имаме подробна картина според Сметната палата, какви са възможностите за държавите членки. Има ли планиране и програма, за да бъдат изведени примери. Например, бих посочил случая на Кипър трябва да бъде анализиран. Вие говорихте, че това е типичен остров в всяко, всяко отношение, откъснат от инфраструктурите. И ако се използват източниците на природен газ и Кипър може да добие е, много важна роля, не просто за енергоснабдяване, но и за сигурност на енергоснабдяването в Европа. Това е много важно да се създадат съответни терминали, възможност за съхранение и по-добро използване на втечнен газ, за да се използват находищата в източното е, Средиземноморие. Сега господин Кофот. Аз също ще започна с благодарност, господин председател, Благодаря за чудесния доклад и за много ценните заключения и препоръки. Съгласен Съгласен съм с колегите, които казаха, е, че все още нямаме ефективен е, енергиен пазар. Предстои ни много работа Благодарен съм за примерите, но ще задам и конкретен е, въпрос. Вие говорите за Франция и други страни, е, а конкретните примери са необходими, за да осъзнаем проблемите. Вие също така говорихте за препоръките. Препоръка номер две на наблюдението на пазара, че няма достатъчно данни за за наблюдението на пазара. Това е задача и на държавите членки. Може ли да се каже, че и са, е, е, има за, трябва да получи не само мандат, но и ресурси за изпълнение на своите задачи? Е, какво бихте казали по този въпрос? Освен това за затрудненията между държавите членки. И аз бих казал и и в държавите членки, защото има държави с вътрешни затруднения, които затрудняват и създаването на единния енергиен пазар. Имате ли го предвид? И след това идеята е, за, специално за терминалите, мисля, че това е добра препоръка, но трудно изпълнимо в кратък срок но дали бихте казали нещо повече за това как виждате реалното изпълнение на тези препоръки? Благодаря, казва председател. Имаше и за въпроси е, за нарушение на процедурата, да не стигаме до, до съда в Люксембург. Искаме да помолим, да попитаме господин Клаус Дитер Борхарт от Генерална дирекция енергетика на единия, е, единия пазар. Какво ще ни кажете вие? Какви предложения имате вие? По-специално е, как ще насърчите държавите членки да работят за един енергиен пазар. Имате думата. Благодаря, господин председател, драги господин Олен, уважаеми членове на коми... парламентарната комисия. Преди всичко комисията благодари на господин Олен и неговия екип за този доклад. Констатациите до голяма степен се споделят от нас, същото се отнася за целите и препоръките. И все пак трябва да подчертая, че много от препоръките подчертани основателно в доклада, вече са в ход на изпълнение по инициатива на комисията. Искам също така... Микрофон за оратора, моля. Микрофона на оратора се изключи. Искам да обърна внимание на някои моменти, е, които бяха споменати от изказваните. Първо, завършването на единия пазар. Факт наистина не сме стигнали до там. Срокът беше 2014 година, но трябва да гледаме напред, да помислим какво можем да направим за максимално бързо постигане на тази цел. Напълно пълно споделяме загрижеността и на докладчика, и на членовете на комисията, че на първо място трябва да гарантираме съответствието на държавите членки с третия енергиен пакет. И трябва да кажа, че миналата есен приключихме проучването и анализа на всички 28 държави членки. Така че сега иниция, сме инициирах, инициирахме, стартирахме всички процедури за народи ам, процеси за нарушение, някои в едни случаи стига се стига до съда, в други случаи и имаме първо писмо, първо предупреждение, като е, е, ние в момента работим по пилотен проект за приключване е, на всички тези процедури. Сега, за мрежата код. Тук ми е малко неприятно е, да чуя толкова критики, защото мисля, че постигнатото не е толкова лошо. В е, по отношение на природния газ, 4 от 5 проекта кодекса са, е, и, е, са приключени, а в петия случай влизаме в комитология през март по електро... енергията. Е, имаме вече 9 общо случая, от които 5 вече са приключени по линия на комитология Три бяха слени в един и започва процедура по следващия месец. Господин Он ме помоли да кажа по-подробно какво смятаме да правим и защо да се бавим. Да, господин Он, по въпроса за баланса, това е отрешаващо значение за вътрешния пазар на електроенергия и за включването на възобновяемите енергоисточници и е, кодекса за спешни случаи и възстановяване. Тук, както знаете, може би подготвяме законодателно предложение за новото, новото оформяне на пазара на електроенергия и предлагаме нов регламент за готовност да гарантираме електроснабдяването. Това са два документа с пряко отношение към инициативата и това, което правим сега е да решим къде имаме нужда от законодателен акт и къде да остане кодекс. Е, е, не сме готови и това е отговора ми. Няма да изчакаме рабди да, да работим по кодексите, когато завършим ам, законодателната дейност. Още през първото полугодие на тази година влизаме в комитология. Така че това, което трябва да влезе в законодателен процес ще бъде изведено, но работата продължава и работим по кодексите. Мисля, че като цяло нещата не са толкова зле. Препоръчаното от вас вече е вход на изпълнение или се изпълнява за инфраструктурата. Тук трябва да кажа, че няма обща оценка на констатацията, че няма обща оценка, според мен е малко пресилена. Ние имаме 10 годишен план за, за работа. Съгласен съм с казаното в доклада по този въпрос. Трябва да изведем по-качествени приоритети за проектите е, и различните е, видове PCI, които имаме. Така така че през 2017 година ще започнем 10 годишния период и ще започнем с оценка на онези проекти, които са абсолютно необходими за завършване на един енергиен пазар. Това е, така да се каже, първа категория. Втора категория влиза другите проекти. На трет, в третата група са проектите на границата между Европейския съюз и съседни страни като енергийна общност това, което правим. Е, трябва да използваме напълно трансграничната инфраструктура. Напълно съм съгласен и за обратните потоци. Е, малко е по-трудно, но трябва да се направи. Целенасочена работа по енергоснабдяването. Да, така е, съгласен съм. Е, е, създаване на стратегическа инфраструктура. Е, тук вие споменахте това и с въпроса за втечнения на природен газ. Да, на 10 февруари ви обещавам 10 конкретни инфраструктурни мерки по този въпрос за да се използва по-добре втечнение природен газ. По управлението повече правомощия на ИСА. Да, и ще, това ще го видите в нашето предложение в края на тази година в инициативата за оформяне на е, елект е, пазара за електроенергия. Ние ще гарантираме и съответен достъп на ИСА до съответната информация, но е, трябва да по, този въпрос се работи. Да, съгласен съм с, с дър, казаното за държавите членки. Не можем да налагаме пазара, но ние ще настояваме за регионално сътрудничество и ще създадем регионални центрове за сътрудничество. И тук вече комисията не се съобрази с препоръките. Елемента на условност, предлаган от, от сметната палатка, да, палата, извинявайте, да няма финансиране на проект, ако няма дееспособен пазар в съответствие с третия енергиен пакет. Тук имаме основен проблем, отново нямаме микрофон защото е, средствата по, е, се предоставят вече не на държави членки, а на частни предприятия и сдружения. И тук е, би трябвало, така да се каже, наказанието да падне върху фирмите, които не отговарят на изискванията и това ще забави много важни проекти но а, ние сме си говорили с господин Оуен и вие ми така давате храна за размисъл. Това, което можем да предложим днес, са не общи, общовалидни условия, но в рамките нашите, в рамките на нашите оценки за предоставяне на средства включваме критерии, който е свързан с трансграничния ефект. Мога да разширя този критерий, като кажа, че ние също трябва да проследим дали в свързаните държави членки пазарните правила се зачитат по такъв начин, че да не пречат пълното ефективност и пълното пълното използване на съответния инфраструктурен сегмент. Така че ще, ето ще посоча пример. Бих дал, дал 0 от 5 точки, ако в една от тези държави членки има забрана за износ, защото това ще накърни полезността от този е, сегмент. Така че ако сметната палата разгледа нещата не хоризонтално, а съвсем целенасочено в процеса на самооценка, тогава комисията би могла също да приеме деветата препоръка, която е единствена, която остава и накратко две думи по повод казаното. Енергийните острови трябва да бъдат приоритети и това е наистина приоритет на механизма за свързване в Европа. И тук имаме отбелязан успех под първо гибъл между Полша и Литва така затворихме острова в Балтийския регион. И след това Естония, Финландия по този начин ще премахнем, ще, ще, Финландия ще престане да бъде е, също остров. Ние ще определим парите за механизма свързане в Европа с насочване на там. Господин Тороновски, поставихте също много важен въпрос. Е, казахте, че може да има и е, вратички изтичане и по този начин да се накърни процеса. Да, ще видим инициативата за изграждане на пазара, така наречената Market Design Initiative, като обърнем внимание и на цените, с което мисля, че отгов... Направ... казах каквото можах. Да, благодаря ви. Наистина, нещата са ясни. Има професионален подход – към, този важ, към тази важна тема – вътрешният енергиен пазар. Господин Олен, искате ли да кажете нещо? Или просто така едно пожелание от името на Сметната палата накрая. Благодаря на господин председател, благодаря на комисията за вашите забележки, за това, че приемате този доклад. Нека да отговоря на зададените въпроси на, от членовете на комисията. Първо, господин Бланко Лопец намаляването на инвестициите. Да, аз настоявам за отвояване, но всъщност по... трябва, да, трябва да кажа, че е, средства, европейските средства са наистина много мал, малък дял от цялостното инвестирането. Така че нещо около около 14 е, милиарда. Това разбира се не са огромни суми, но същевременно това е един много важен сигнал, който се отправя към обществеността и наистина тези инвестиции биха могли да е, произведат е, лостов ефект. Така че затова казвам, че всяка година трябва да се правят стратегически оценки, за да се изработи, изработва списъка на приоритета. Господин Тишевски, вие казахте, че наш, нашото, нашия доклад е строг. Не бих Казва, той просто стъпва на факти и доказателства. И вярно е, че имаме още много път да извървим, за да постигнем наистина един интегриран енергиен пазар. Вие споменахте въпроса с възможност от нестабилност поради върхови продукции на вятърна енергия в Германия. Да, Наистина а, има голям, големи предизвикателства пред а, операторите, но е един регионален паз, един регионален пазар може да доведе до известна стабилност, защото примерно ако на едно място духа вятър, то на, на друго място няма да се е, да духа вятър, т.е. ще има диверсификация на риска. Колко, колкото до контекста Полша, Германия, една допълнителна преносна мрежа би могла да реши проблемите. И това може да също да бъде един отговор и решение за прекъсванията на трансграничните потоци, които идват от изток от време на време. Сега, вчера а, направихме някои осъвременявания на цифрите в а, доклада Доколкото знам, имаме 10 държави членки, които, срещу които трябва да бъдат заведени процедури по нарушения и 15 други, кои, с които трябва да бъдат проведени разговори. Това означава, че просто има още много проблеми, които трябва да бъдат решени, така че се радвам, че комисията се занимава сериозно с този въпрос. Радвам се също така, че комисията смята да предостави на АСЕР онези правомощия, които са и необходими за събиране на информация от държавите членки сър наистина ще играе много важна роля и за в бъдеще. Господин Сокиотис, вие зададахте въпрос зада, относно националните регулаторни органи. Да, те, тря, те, те трябва да бъдат наистина независими, за да може да да участват в цялостния процес на взимане на решения, за да могат наистина държавите членки да, обмен, да обменят най-добри практики и опит. Тук също бе споменат а, и примера на Кипър. Сега, в, разбира се, в един доклад не може да бъде включено всичко, аз ще е, ви представя и още два доклада, за които отговарям. И в е, момента също така провеждам е, е, анализи, проучвания на затварянето на атомните реактори в Словакия, България и други страни. Преди няколко дни е, ние представихме нашата работна програма за 2016 година, където а, околната среда и е, е, климата и енергетиката ще бъдат а, приоритети. Така че аз ще отговарям за всичко свързано с ландшафта. Сега, Спомен, споменахте също така и енергийните острови. А, имахме и, и няколко конкретни примера. Знаете, че а, бихме, бих, бихме могли да ви дадем и по-подробна информация. Всеки един член от моя екип може лично да разговаря с всеки един от вас, който желая да, да има по-подробна информация. Сега, секторите, които е, или страните, които могат да станат наистина по-динамични транзитни страни. Аз споменах две. Франция е една потенциално много е, важна страна за транзита на е, електричество и газ, но и има ограничения в, в, на вътрешния национален френски пазар и второ Полша и там има ограничения за, на взаимосвързаността на мрежите вътре в Полша и по-специално в северо-источните региони колкото до трансграничните проекти, те наистина са приоритет парламентарни, за да може да се, е, е, да се справиме с затрудненията и конкретното задръстване по места, ако мога така да го нареча. Сътрудничеството между Швеция и Дания е един много добър е, пример както и между Естония и Финландия, пример както за положителните страни, така и за отрицателните аспекти на сътрудничество. Благодаря на господин Боркац. Аз наистина се радвам, че, че той излезе с една по-добра оценка на нашите препоръки, които първоначално бяха отхвърлени от комисията. Защо? Знам, че комисар Севкович Да, да даде някои обяснения за, за Северен поток, но това може би, това въжи и за, за всички а, други а, мрежи. И, и се радвам, че и комисията предвижда въвеждането на предварителни условия за финансирането на инфраструктури. Това наистина ще даде възможност да имаме добри проекти. Благодаря, казва председателя. Е, продукти от общ интерес. Това също е един, една важна точка, казва председателя. Тук много употребяваме съкръщения, които не знаем какво означават. Е, благодаря ви за интересната дискусия на този, по тази много важна тема и е, благодариме за работата извършена от Сметната палата. Сега минаваме към точка нова 9. Е, става дума за изследване е, около състоянието на космическият пазар, пазара на дали така че беше поискано едно изследване от комисията и три. Целта на това изследване е да направи оценка на необходимите е, мерки, а, да се оцени състоянието на космическите данни и на функционирането на програмите е, Коперник и Галилео, които е, ще са много, много важни за бъдещото економическо развитие на Европейския парламент. Благодаря, е, че сте тук, госпожо, и много ви моля да ни представите информацията, с която разполагате и изследването, което сте извършили на тази тема навлизането на пазара на космически технологии. Заповядайте, имате думата. Благодаря много за това любезно встъпление. Трябва да кажа, че с радост идва, заставам пред вас, за да ви представя е, констатациите на това много интересно проучване за навлизането на пазара на космически технологии в бизнеса на ЕС. Защо смятаме, че това е те важна тема за европейския бизнес, но и за европейските граждани. Известно ви е, че през последните 10 години почти 6 милиарда евро бяха вложени за изграждане на собствена космическа инфраструктура в Европа. и да изградим е, собствена инфраструктура. Е, това са уместни инвестиции. Първо, защото по този начин Европейския съюз ще има независима собствена космическа инфраструктура и защото по този начин ще очакваме, че сателитните и спътниковите услуги ще допринесат за Европейската стратегия за раз, растеж. Така очакваме социални и економически преимущества това означава политическо предизвикателство за Европейския съюз, която е и целта на това проучване, да видим какви са възможните посоки на действия, така че Европейския съюз да може да използва повече космически данни в честния и обществения сектор. Тук обхващаме различни източници, различни типове източници на данни. Проведохме конкретни проучвания, пазарни проучвания, разгледахме политически документи и регламенти, като едновременно с това обаче обвързахме този анализ с различни групи заинтересовани лица, включително крайните потребители. И наистина сме много благодарни на всички, които ни помогнаха със своите знания и експертен опит, защото ни дадоха много ценна и важна информация. И така, какво представлява европейската инвестиция? в космическите е, изследвания. Имаме две програми Галилей и Коперник. Е, в единия случай сателитна навигационна система, предлагаща позициониращи услуги, е, като американските GPS но разработен под граждански контрол. Галилео е част от Агнус, като предлага качествена работа на GPS услугите. Вече работи. Е, имаме 30 сателита и наземни и установки, като около една трета от сателитите вече са в действие. Коперник е различен проблем. Това е система за наблюдение на Земята. Всъщност така можем да наблюдаваме Земята от космоса. Създадена е да предостави космическа и ем, земна информация в шест области атмосфера, морска среда и на мониторинг на земята, промени на, на климата, управление на спешни ситуации и гражданска сигурност и безопасност. Предлагаме вече, имаме предварителни задачи, които се изпълняват, очакваме да приключим до 2020 година. Какво целим? фирми, които предоставят услуги и приложения за много потребители, частни и обществени. Обикновено тези фирми не са свързани с класическия космически, пазар на космически технологии, но могат да прилагат чрез предлагане на сателитен сигнал на приложения базирани на Галилео или съответно други приложения на базата на системата Коперник. Какво е настоящото състояние на пазара на космически технологии за GPS и системата за наблюдение на Земята? Можем да кажем, че и двата пазара се разрастват и на тях доминират малки и средни предприятия, особено що се отнася до услугите за добавена стойност. Едновременно с това установяване, че в сравнение с САЩ навлизането на пазар на определени услуги е много под очакванията и това, това се дължи основно на факта, че Европа има много по-фрагментиран и малък институционален пазар. Ние се нуждаем от на ефекта на крупни а, проекти в областта на отбраната, както в Америка. Двата пазара имат своите особености. В пазара за навигации, навигационни система е, тук имаме добро развитие. Знаете, предполагам това най-голям потенциал за развитие на Галилео е на, на, наземните услуги и свързани с местоположението, благодарение на развитието на електронната економика и смартфоните. Е, тук има място съответно интернет и разбира се е, автомобилите, които са автоматични, без човешко управление. В друго отношение това са развиващи се пазари, развитието е бързо, но и промените са много бързи за промяна, за напасване към новите технологии и бизнес модели. Това, което можем да кажем, че на пазара доминират клиенти от публичния сектор е, и разработките са за тях. Това, което установяваме, че има два сектора с особен потенциал. Това е земеделието и застраховането. Друг е, много важен момент е продаването на геокосмически услуги, т.е. различни форми на цифрово картиране. Е, едновременно с това ние следим и ограниченията и ги класифираме в пет различни категории политика, пазар, управление, технически въпроси и липса на умения, като ги оценяваме по различна степен. Тук ще се е, спрат само на основните пречки. Първо бих искала да обърна внимание на общите предизвикателства и за двете системи Галилео и Коперник. Първо, зависимост от неевропейски технологии. За Галилео това се дължи повечето на, повече на факта, че большинството а, приложения се базират на GPS а освен това има риск за сериозна зависимост от оборудване, което не се разработва и произвежда в Европейския съюз. За Коперник положението е по-различно. Основният риск тук е, че Смятаме, че Коперник е друг провайдер на космически данни, за разлика от американските компании. За да бъдат обработвани, съхранявани и управлявани тези огромни по обем данни, се нуждаем от огромен компютърен капацитет и капацитет на памета. Така че трябва да кажа, че страни като Google, Microsoft или Apple, американски компании, са далеч по-напред от европейските. Втората причина за фрагментация, сравняваме европейския с пазар в САЩ, че поради въпроси на националната сигурност и националната индустриална политика, пазара е много по-фрагментиран. Ако го вземем, например, обществените поръчки, това общо взето въпрос от национална компетентност и участниците са национални. Трети въпрос, който възникна в хода на разговорите, е не систематичното участие на представителите на промишлеността и крайните потребители. Е, това е много важно за разработването на двете програми от самото начало, особено за Коперник. Това, което чуваме от хората, е, е че подходът на Европейската космическа агенция, Европейския съюз, тук се ръководи прекалено много от нуждите на науката и институциите, не на пазара, което ни отличава от САЩ, където надзорните съвети на потребителите непрекъснато се привличат като консултанти при разработването на тези програми. След това имаме и конкретни предизвикателства за програмите. За Галилео виждаме забавяне при въвеждането на сателита новия сателит и новия спътник и това е особено важно. 40% е, от е, е, оборудването вече са готови за Галилея. Тоест, индустрията е готова. Така че е много важно да не пораждаме е, нови неизпълними очаквания, нова фрустрация. Едновременно с това представителите на индустрията от пазара на спътници, спътникова техника се оплаква, че не получават достатъчно подкрепа от Европейския съюз. Друго е положението в Прикоперник. Достъпа, тук основно политиката по личните данни е достъпа до лични данни. Тук се оказва, че отбелязваме напредък за по-широк достъп но все пак достъпът е доста по-трудно е, в сравнение с американските данни. Е, интерфейсът не е лесен, има различни нива на обработка на данни и данните не се съхраняват ефикасно, ефективно. Друг проблем е, за Коперник е сложната система на управление поради големия брой европейски агенции, които отговарят за услугите предлагани от Коперник. Какво е, прави до сега Европейския съюз по въпроса. Европейския съюз работи на различни нива и с различни инструменти. Първо, подкрепа на космическите изследвания. Така че Европ... това е Европейската рамкова програма за изследвания и иновации. До сега има много добри резултати, особено в светлината на развитие на основните услуги за Коперник. Едновременно с това обаче чуваме от интервюираните, че програмата може да се подобри за да бъде съобразена по-добре с нуждите на пазара. Второ, законодателни действия. Е, е, тук има вече разпоредби, които са, така да се каже, космически и не космически. Е, тук говорим политиката за защита на личните данни, износа и съответния обхват. Е, като некосмическите е, разпоредби имат общ ефект. Това означава това е, защото Галилео и Коперник предлагат информация и данни за важни за европейската политика области и след това за заостряне на общественото внимание. Е, тук говорим за обществената администрация, гражданите и бизнеса. Тук има три възможности за действие от страна на Европейския съюз на политическо ниво. Ние наистина предлагаме по-добра координация в е, Европейския съюз, е, така че да преодолеем фрагментираното управление в сферата на космическите технологии в Европейския съюз защото тук се разчита на Европейската космическа агенция, Европейския съюз и държавите членки. Необходимо е по-ясна насоченост и единен подход при разработването на политиките в космическата област. Е, ограничения в предоставянето на информацията. Трябва да се подобри системата за достъп и до данните и тяхното разпространение в Коперники. Освен това, по-добре да се съчетаят програмите за развойна и изследователска дейност, е, като се потърси и търговско приложение на приложенията. И трето, е, трябва да се помисли за преодоляване на нежеланието на публичната администрация да се промени и след това да се потърсят така наречените меки мерки, т.е. да се предоставят космически данни в публичната администрация на държавите членки. А това може да стане чрез съответни документи или чрез използване на космически данните от космическите изследвания, за да се съпоставят изпълнението. Ще спра до тук. Благодаря за вниманието. Чакам въпроси. Председателя, това е наистина чудесно. Наистина много полезна информация. Сега е, с интерес ще разгледаме е, предложеното от вас, за да можем да използваме в своята ежедневна дейност своите е, тази техника. Сега господин Тушеновски, имате думата. Благодаря за този доклад. Не останахме много в залата, но за това ще скъса моето изявление. Имам просто два въпроса. Галилео и Коперник, както казвате, представляват една много интересна и важна инфраструктура. Благодаря за този доклад, който ще ни бъде много полезен. И така имам два въпроса. С вашия подход е, първи ми въпрос по отношение на това фрагментиране, това разпокъсване. Дали не би било добре да се възползваме от съществуващата агенция GSA, която вече работи, която е, определи своите правила за сигурност. Дали няма да е добре да се възползваме просто от е, тази агенция, за да може да се тя да се да работи в проекта на Коперник, който все още няма такава инфраструктура за управление и параметри за сигурност, които са много важни за този проект. Вторият ми въпрос, зная, че вие се съсредоточавате основно върху Европа, но именно поради заради по-добра конкурентоспособност или примерно спрямо GPS, спрямо руските е, системи. Дали няма да е по-добре да се разшири малко е, обхвата, за да се е, стигне до пазара, като пазара, примерно в Африка или други. От гледна точка на пазар Африка ще бъде много интересно за много интересна територия за Галилео и за Коперник поради разположението как да стимулираме публичния сектор. Имаше някои а, отговори, но какви са очакванията на частния сектор и ако може просто да ни дадете някоя така някаква представа. Имаме доста въпроси, но тук, що получихме изследването и не сме го а, проучили. Сега последния въпрос. Как да стимулираме частния сектор в случай услугите на, на основа Галилео? Е, търсенето идва от частния сектор. Службите за локализиране на, на наземно локализиране те имат предимно насоченост към публичните служби като публична услуга, така че има не винаги има желание да се е, заплащат тези услуги. По принцип, вие искате услуги, които да бъдат безплатни. Затова е много трудно Просто пазара е някакси фрагментиран на ниши и още от самото начало съществуващото на някои услуги, като Google Earth, например, е поставило а, някакси жалоните, защото ето Google дава, предоставя информацията безплатно. И затова е много трудно да създадем истински търговски истински пазар за тези услуги е, и да ги превърнем в платени. Сега вие дадахте въпроса за въпроса за Африка. Не сме разглеждали различните е, възможности, но Знаете, че европейските е, фирми много разчитат на износа, така че наистина може да се направи едно проучване. Сега, колкото до фрагментирането в управлението или на пазарите, как, за какво точно ви интересуваше? В системата на управление. Това, да, това е един много спорен въпрос за за Галилео бе създадена агенция. Е, спътниковата агенция, която, е, чието седалище е в Прага и която спомага за е, така разгръщането на е, Галилео на европейският е, пазар и в Европа. А за Коперник наистина е, това би, би, би била една опция, евентуално. Благодаря госпожа Делпонте за, вашето, за вашата презентация, за, ваш, за съветите, които ни отправихте, за вашите пред, препоръки и как да вървим напред. И вашите препоръки са много важни за нас, политиците, и ние ще ги отчетем. Скъпи колеги, А, сега. Дебрифинг от а, заседанието на координаторите или поне за... Нека поне а, да има е, един... Тоест има един член на ИТРЕ. Аз съм тук. На 17 марта ще имаме изслушване на 17 март. Новият дизайн на енергийният пазар. Много важен ще бъде този семинар. След това докладите. А, първият доклад се дава на групата на Европа на нациите и свободите. Кръговата економика промени в директивата за превозните средства в края на, на жизнения си цикъл на социалистите и демократите, следващ, следващата на АЛДЕ, за отпадъците на социалистите и демократите. ГУЕ взема доклада за Опаковките упаковките и а, отпадъците от опаковки. Това са, това са моите съобщения и следващото ни заседание ще бъде на 22 и 23 февруари, 20, на 22 след обед и на 23 целия ден. Значи 22 и 23. Благодаря ви за всичко, всичко най-добро.